Следва гласуване по упростената процедура за доклада на госпожа Матио, бюджетен контрол на средствата на Европейския съюз в Афганистан. Гласуваме електронно начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Моля ви, заемете местата си, за да гласуват. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Благодаря. 550 за, 5 против. Честито, госпожо Матюе. Доклад Риера Мадурел равно третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до заетост, професионално обучение и повишаване на квалификацията и условия на труд а, гласуваме предложение за а, изменение номер 3, начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Колега Зая, гласувахте ли и ви? Край на гласуването. 537 за, 22 против, прието. Това беше гласуването по доклада. Честито колега, госпожо Риера Мадурел. Гласуваме предложението за резолюция по положението в Близки изтоки Газа. Колегата Шулц има думата. Благодаря, господин председател. Много ви благодаря, че ми давате думата. Ще ви помоля да ми позволите да направя две бележки. Първо една за резолюцията, която ще бъде подложена на гласуване и след това една лична забележка, отправена към колега от нашия парламент. Първо, по предложената резолюция. Моята политическа група с нощи много сериозно и доста разгорещено обсъди този въпрос. Смятам, че всички днес, преди гласуването, сме под впечатлението на току-що казаното от Хосес Вюрц. Има военен конфликт и в този конфликт една международна институция вече няма сигурност, значи е постигнат някакъв страхотен прак и ние трябва да апелираме към Израел да уважава институциите на международната общност, защото иначе не е възможно да се поддържа хуманитарната инфраструктура, а това ще противоречи на международното право. От друга страна, ние все пак решихме да подкрепим тази резолюция, както казах, след много продължителна дискусия, но смятаме, че е важно и е правилно точно сега да се гласува такава резолюция, за да излъчим като институция, като парламент сигнали, които са крайно необходими в момента. Едно е сигурно обаче – развитието на насилието, което не се спира пред е, училища и детски градини, не може да бъде тревожно, а трябва да бъде заклеймено. Тази дума я няма в текста. Das findet sich in der Resolution в резолюцията няма такъв израз, но ние смятаме, че ще откликнем на усещанията на много от колегите. Нека да бъде така. И сега позволете ми, господин председател, да кажа нещо за един колега, който през цялата си политическа кариера се е застъпвал за мира и Европейския съюз. Днес искам да се обърна към него. Това е последното пленарно заседание, в което участва нашият колега Мишел Рокар. За нас, социалистите, но смятам, че и за всички членове на парламента. Благодаря, господин председател. Господин Шулц, аз също искам да се обърна към колегата Рокар, защото с нощи не можах да дойда на приема, защото бях с Мирек Тополанек, председателя на Европейския съюз. Сега, колега Рокар, искам да изразя своите приятелски чувства сега към вас, своето уважение, желая ви късмет и успех в попрището, в което смятате да встъпите. Благодаря за всичко, което направихте за европейския процес на единение. So, liebe и така, уважаеми колеги, господин Галър иска да внесе устно предложение за изменение по точка 3. Благодаря, господин председател. Съгласували сме с другите политически групи следното изменение. Специална отговорност с важна роля. Така че фразата е следната, което означава главна роля или основна роля за Египет. Благодаря. Благодаря. Не виждам възражения. В случая гласуваме текста така, както се предлага. Моля, гласувайте. Благодаря. Против. Въздържали се. Един въздържал се. Смятам, че единодушно сме приели. Сега гласуваме по съображение С в текста на две части. За първа част, кой е за? Не, това е С. Съображение С. Пол Дансен винаги ми ме съветва правилно. От пленарната зала също ме съветват. Значи първата част на съображение С за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Можем да проверим електронно начало на електронното гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 353 за, 214 против, приема се. Гласуваме по целия текст на резолюцията. Кой е за? Благодаря. Против? Въздържали се? Незначителен брой въздържали се. Нито един глас против. Текстът е прият. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte Sie darüber informieren, dass ich jetzt den... Уважаеми колеги, искам да ви информирам, че сега ще се опитам в качеството си на председател на Евро Средиземноморското парламентарна асамблея да предизвикам подобна резолюция и от бюрото на тази асамблея. Сега Преминаваме към резолюцията за положението на региона на Африканския рок. Госпожа Гомес иска да предложи устно изменение. Заповядайте. Да, така е. Искам един нов параграф преди първи параграф да включа, който ще бъде следния. Настоящата ситуация в страните от Африканския рок не отговаря на основните елементи на сътрудничество, които са заявени в девети член на споразумението от Котоно. Това е едно изречение, което вече бе в, записано в доклада от тримата колеги, които наскоро посетиха тези държави. Благодаря ви. Благодаря, ако няма възражения. Заповядайте, колега Насалах. Господин Насауър няма включен микрофон, не можем да го чуем. Политическата група на НП е против устното, устната поправка. Ето ме, прав съм. Това са 40 члена. Няма нужда да гласуваме точка първа. Сега преминаваме към предложение за изменение номер 5 за против, въздържали се, приема се. Предложение за изменение 8 за, против, въздържали се, приема се. Предложение за изменение 7 за, против, въздържали се, приема се. Предложение номер 4 за, против, въздържали се, приема се. Предложение номер 1 за, против, въздържали се, приема се. Предложение 2 за, против, въздържали се, приема се. Предложение номер 3 за, против, въздържали се, приема се. Номер 6 за, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме по целия текст на резолюцията по именно електронно гласуване, начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 570 за, 11 против. Приема се с голямо мнозинство. Благодаря на всички, които работиха по тази резолюция. Започва гласуването по пете предложения за резолюция за стратегията на Европейския съюз по отношение на Беларус. Първо гласуваме общата, общото предложение на пет политически групи, която, което замества останалите. Маринос Вирмсма има предложение по точка 9. Uh, Последното изречение на девети параграф да бъде заличено, което е призвава белоруските власти да прекратят практиката да издават е, изходни визи за деца, по-специално и студенти. Искаме да бъде заличено това изречение, защото тази система вече не съществува в Беларус, е, така че това е остаряло по свой характер. Значи устно предложение за изменение на точка 9 няма възражения. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Предложение за изменение номер 1. За? Против? ще трябва да проверим електронно гласуване, начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 242 за, 340 против, отхвърля се. Предлож... Сега гласуваме по именно електронно по целия текст. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 551 за, 15 против. Приема се с голямо мнозинство. Благодаря на всички, които участваха в работата. Сега гласуваме предложението за резолюция на 6 фра... фракции, които заместват другите предложения на темата Сребреница. Дорис Пак има устно предложение за изменение на точка 3. Уважаеми колеги, всички се съгласиха да допълним текста на точка 3. Там става дума за задачите на Международния съд в Хага и искаме да включим следното изречение на английски. В това отношение увеличаването на напрежението трябва да се увеличи вниманието на всички видове такъв тип съдебни производства за военно престъпление. Очевидно никой не възразява. Тогава подлагаме точка трета на гласуване в този вид. Добре. После ще гласуваме. Сега направо гласуваме електронно поименно за целия текст. Гласуваха ли всички край на гласуването? 556 за, 9 против. Приема се благодаря на всички, които участваха в изработването на тази резолюция. Сега преминаваме към обясненията на вота. So, zu den Преминаваме към устните обяснения на вота. Първо за доклада на госпожа Риера Мадурел. Колегата Хенен.